Yeah. So good morning everyone. Um, sorry. Добро утро. Съжалявам, че малко се позабавихме. Вече имахме много интересна среща с госпожа Грапини, посветена на малките и средните предприятия. съжаление, е, колегата Коферати не може да присъства рано сутринта. Той е докладчик е, по е, становището във връзка с годишния доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Давам думата на Никола. Благодаря. Господин Кофарати се извинява, че не може да присъства на днешното заседание но ще се погрижи за работата по тази тема. Темата е годишен доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Това е всъщност принос към вътрешния пазар и защитата на потребителите. Със сигурност вие сте имали възможност да се запознаете с становището на господин Кофарати, тъй като ви беше изпратено. До утре трябва да бъдат внесени измененията. Цифровият пазар попада в сферата на нашите правомощия, поради което ние трябва да дадем важен принос по тази тема, защото тя е важно предизвикателство не на последно място и за политиката на конкуренция. Докладчикът посочи, че е много важно да се справим с това предизвикателство. Необходимо е да се преодолее националната фрагментация, за да може да функционира пазара безупречно, тъй като в този сектор става дума най-вече за необходимостта за осигуряване на справедлив достъп до пазара, тъй като има пречки поради доминиращо положение. След това Става дума за мерките, за значението на тези мерки и за това, че инвестициите тласкат економиката напред и то в ключови области, като изследователска дейност и новаторство. Съгласно господин Коферати е важно да се отбележи, че директивата за молби за обещетение трябва да се прилага правилно, за да няма нарушения срещу е, законовите разпоредби за конкуренцията. Той посочва експлицитно това и изисква допълнителни мерки за насърчаване на е, процедури за защита на колективни права в тази сфера. Има различни точки, на които той обръща внимание. Със сигурност ще има и изменения във връзка с енергийните пазари, финансовите услуги. Там е, са необходими допълнения към това становище. Благодаря. Ева Панова. Um, Ева Пълнова. Благодаря, госпожо председател. Е, няколко момента ще отбележа. Започвам с думи на благодарност към господин Коферати. Работихме много добре по това становище. И в миналото сме работили съвместно в един екип, така че отново констатирам, че добре се справяме в екип, както беше и сега с това становище. Желаем му бързо оздравяване чрез този доклад и становището ние всъщност успяваме своевременно да започнем подготовка за годишния доклад и разглеждането на въпросите, свързани с политиката в областта на конкуренцията. Няколко въпроса са особено важни, които влизат в правомощията на нашата комисия. Засилване на ролята на потребителите. Ние би трябвало да имаме предвид поведението на европейските потребители, които променят своето поведение в една цифрова среда така че трябва да направим всичко възможно, за да ускорим развитието на единия цифров пазар, така че потребителите да могат да се възползват напълно от него. 56% всъщност от общия БВП на Европейския съюз е именно свързан пряко или непряко с развитието на е, политика, която е от полза за потребителите. Е, най-вече малки и средни предприятия е, също влизат в категорията, на, за която трябва да помислим най-сериозно в областта на конкуренцията, тъй като не бива да се допуска нелоялна конкуренция. Не бива да се допускат подобни е, прояви, които е, се отразяват неблагоприятно на МСП. Е, трансграничните аспекти Изключително важно е, най-вече в втория параграф на предложения текст, да помислим за инфраструктурата, и за инфраструктурните проекти. В тази връзка ще спомена и системите за електронно управление като важен инструмент за ефективност и прозрачност, както по отношение на широката публика, така и по отношение на частния сектор. Освен това, отворените е, мрежи е, докладчикът е, ги споменава, аз ще добавя само принципа за мрежова неутралност и е, премахване на пречките за свободен достъп до интернет. И освен това, кохезията на пазарите в полза на потребителите и на предприятията. ускоряване на процеса на преминаване на традиционната промишленост към цифровите форми на индустриална економика на това е, е естествено свързано с много бърза промяна на средата, т.е цифровизацията на традиционните индустриални сектори ще допринесе за едно по-бързо развитие и по-успешно развитие на предприятията. И основното условие, естествено, е свързано и с единния енергиен пазар, който би трябвало също да отговаря на изискванията за лоялна конкуренция. Това са основните моменти, които исках да отбележа и се надявам, че ще продължим все така конструктивно и експедитивно да работим и с докладчика, и с докладчиците в сянка. Благодаря ви. Um, anyone from the ECR speaking? От екаре има ли представител, който би желал да вземе думата? Е, е, е, да, Маркъс, нямах списъка на докладчиците в сянка, но ето сега ви давам думата. Вие ще говорите от името на ЕКАРЕ. Добро утро! Първо искам да благодаря най-сърдечно на докладчика и му пожелавам бързо оздравяване – в доклада се съдържа една много важна точка, която за мен е наистина е от значение. Ако ние в Европейския съюз по стратегически причини следва да подкрепяме економиката, на първо място е важно да правим това в стратегически важните сектори, а не генерално. И второ, трябва да се ограничим върху създаване на правилните рамкови условия за това, а не да предоставяме непосредствено финансови средства от държавите. Трябва да се използват възможностите за дерегулация, които предлагат значително по-добри шансове на предприятията в пазарни условия. Това от една страна. Второ, авторското право трябва да се разглежда като право на собственост. То е изключително важно в много държави членки. Германското авторско право, например, съдържа специфични особености и е важно авторското право да бъде обект на закрила. Изказалата се колега преди мен посочи, че трябва да поставим правилно фокуса в рамките на Европейския съюз. Дори да са ни необходими глобални играчи, трябва основно да се заложи в хоризонтален аспект на малките и средни предприятия. Съгласно германския опит мога да посажа, че силата на германската економика се основава на малките и средни предприятия. Ние имаме много добър опит в тази насока – в рамките на една економическа политика ние не можем да се концентрираме само върху няколко големи предприятия. Необходими са хиляди малки и средни предприятия, които гарантират стабилността в економическа рамка, която ни е необходима в Европа. Това са най-важните точки, които ми направиха впечатление в доклада и където бих искал да се внесат изменения в насоката, която очертах. Като цяло смятам, че този доклад по принцип наистина е добре изготвен и още веднъж искам да поздравя господин Коферати за това. да. Благодаря ви. Наистина не бяхте в списъка на докладчиците в Сянка. Обръщам се към всички политически групи, нека да ни информират за докладчиците в Сянка. И сега от Алде колежката Кая Каос. Благодаря. Благодаря на докладчика за неговата работа по установището. Много важно е е, да видим какво точно е, липсва в крайна сметка в конкурентното право е, и какво е основното за него? То защитава най-вече конкуренцията и правилата на конкуренция, не толкова потребителите и предприятията, които са предмет на други правни актове и регламентирането на други правни сфери. Това бе важното, на което исках да обърна внимание. Какво представлява държавната помощ? Дали е, става дума действително за инвестиции в економиката като такава или е, инвестиция или субсидия, за да се е, преодолеят някои слабости, дефицити на пазара? Не би трябвало държавните помощи да се използват само за инвестиране в реалната економика. Защото на практика в такъв случай пазара, така да се каже, започва да се намесва в определени сектори, в които това не е необходимо. А и държавата също, нали, да се намесва в сфери на пазара където това не е нужно. Да, докладчикът е включил определени въпроси, свързани с промяна, реформа на политиката в областта на конкуренцията, най-вече във връзка с развитието на единния цифров пазар. Да, ясно е, че има предизвикателства Комисията естествено трябва да разбере как точно работи, е, така да се каже, реалния пазар, е, за да може да се справи с съответните проблемни е, сфери и слабости. Няма нищо лошо в това, което е, чета тук в становището, но бихме могли да поразширим малко текста. Според мен трябва да обсъдим нещата с докладчика. Член четвърти е, е, Ева Пълнова спомена нещо по въпроса. Аз също ще се спра на мрежовата неутралност. Може би нещата са погрешно преведени на английски, но в италианската версия ми се струва, че нещата са по-ясни. Като че ли това са основните моменти. Е, ще подготвим някои изменения. Е, радвам се на това, че ще работим заедно с е, докладчика и докладчиците в сянка. И Денис Де Юнг. Мисля, че когато обсъждаме а, възможността за среща, не трябва да забравяме, че аз тази сутрин проведох подобна а, среща с представители на Християнската църква в Европа и обсъдихме въпроса за борбата с бедността. В частност се фокусирахме върху бежанската криза в Европа а сега обсъждаме политиката по конкуренцията и ще се попитате каква е връзката. Но мисля, че връзката може да я откриете в едно изменение, което съм внесъл по становището. Обсъдихме въпроса за ксенофобията, напрежението в обществото, но обсъдихме също така и необходимостта от социални услуги жилищни услуги, за да може да се справим с тази извънредна ситуация. В а, Нидерландия, моята държава, винаги сме имали доста щедра а, политика на жилищно настаняване. А, да не говорим за политиката на държавните помощи. Европейската комисия желая да ограничи процента на социални жилища у нас по причини свързани с лоялната конкуренция. Тя твърди, че трябва да имаме свободен пазар относно жилищното настаняване. Така как стоят нещата по-настоящем? Мами, имаме много бежанци от Сирия, които ще получат статут на бежанци и които ще получат правото на жилище. Това е тяхно право. И всеки признава това им право. Но на практика ще се получи следното. крайната десница ще се възползва от тази възможност, за да каже на холандците, видяхте ли, сирийците ви взеха жилищата. Това показва докъде може да се стигне чрез политиката на ограничаване на държавните помощи. Това ще доведе до намаляване на броя на социални жилища, а оттам и до напрежение в обществото. Това са много предизвикателства, които просто не са засегнати в съобщението на Европейската комисия за годишния доклад. Трябва да се намери някакъв баланс. Тук не говорим за публични служби, които обслужват само идеите на голямото правителство. Не публичните служби са такива, защото са насочени към обществото и обслужват определени цели. Въвел съм някои изменения във връзка с социалните жилища, но не се притеснявайте, няма да засягам конкретния въпрос за проблема в Нидерландия. Да не забравяме протокола от общ интерес. Той също трябва да бъде включен, а той липсва изцяло в годишния доклад на комисията. Наистина ще се зарадвам, ако видя тези аспекти в проекто доклада и с недърпение очаквам дискусията по внесените изменения. Евелин Гепхарт. благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика за добре изготвения доклад и освен това искам да насоча вниманието към една точка, която посочи госпожа Калас за групата на либералите, че става дума само за а, конкуренция, а не за социална защита или защита на потребителите. Аз трябва да и противореча изцяло, тъй като това не е вярно. Ако погледнем как изглежда ситуацията в света, ще установим, че там, където има най-големи успехи в правната защита на конкуренцията, ситуацията е най-добра за гражданите, трудовото право е най-добре уредено и също така има високо ниво на защита на поправителите, защото в крайна сметка там съществува социален мир и е, това спомага за високо ниво на конкуренцията. Това е едно от най-големите постижения, които имаме в Европейския съюз, поради което е правилно и необходимо този холистичен подход, който на, в последния мандат винаги сме прилагали там, където става дума за вътрешен пазар, за правна уредба на конкуренцията, там, където сме избирали този подход, тъй като това е комплекс от разпоредби, това в крайна сметка гарантира успеха и мисля, че подходът на докладчика е правилният подход, а не е подхода на групата на либералите. Благодаря. I'm um, sorry. I'm seeing Pascal at the back the Greens. Виждам, че Паскал е отново тук. Зелените ще иска думата. Сега Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Също така желая всичко най-добро на господин Кофарати. Бързо оздравяване. Смятам, че докладът е доста положителен. Политиката на конкуренция в крайна сметка в противовес на това, което беше казано току-що, не представлява само цел, а индиректно поради запазването на условия на лоялна конкуренция, в крайна сметка ще служи на потребителите и на предприятията, поради което смятам, че трябва да се зададе въпроса дали тук не би било уместно да се е, установи е, индиректното положително въздействие на политиката на конкуренция върху потребителите и малките и средни предприятия, както вече беше казано. Втората точка, която е важна за мен, се състои в това, че политиката на конкуренция е, е политика на прилагане на действащото европейско законодателство. За съжаление, в Европейската комисия съществува твърде малко е, твърде малко такива правни е, актове. Не се извършва проверка дали предложенията, които са приети, са включени в редовната законодателна процедура. Има редица примери, които мога да посоча. Искам да взема отношение към параграф 5, където става дума за колективна правна защита. При цялото ми разбиране, че това е важно, аз предлагам първо да изчакаме и да видим как ще се прилага директивата за обещетение в държавите членки и след това да видим дали е необходимо да предприемаме допълнителни действия. Така че, да, получим желания ефект. Искам да благодаря на докладчика в Сянка Ева Паунова, да благодаря на всички и се надявам, че в крайна сметка този доклад ще бъде е, добър принос към работата на водещата комисия. Благодаря. Cool. Just listening to that, some thoughts from me. Absolutely. Някои коментари от моя страна. Определено политиката в областта на конкуренцията е важна политика за единния пазар. Опитваме се да скрепим единния пазар, но това няма да стане, ако имаме добра политика в областта на конкуренцията. Същевременно обаче много често Конкуренцията води до по-добро ценообразуване, по-добро насочване на инвестициите и това е за благото на потребителите. Не можем да кажем, че политиката в областта на конкуренцията не защитава интересите на потребителите. В техен интерес е да имат по-низки цени на единия пазар. Така че аз ще внеса някои изменения в този дух. Аз също забелязвам, че в някои сектори пазарът запада и запада, например в областта на далекосъобщенията. Знаем операторите, които са там, инвестициите в тази област намаляват и потребителите страдат, а не това е нашата цел. Да преминем ли сега към гласуването? We're just waiting for a voting card.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 So the first vote is on the... Um... Най-напред ще гласуваме доклада към подобрено регулиране на единия пазар на господин Ван Босойт. Изменения 26, 34, 62 и 78 бяха оттеглени от АОД и възприяти от докладчика. изменение за против въздържали се приема се компромис 1 за против въздържали се приема се 129 за против нека да проверим Okay. And there's one more positive here. Okay. Още един глас за. Колко станаха? Отхвърля се с 20 гласа против и 16 за. Параграф 130 и 131 в компромиса. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 1 за. Против. Извинявам се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, пада. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 се оттегля. Компромис 2а за, против, Нека да проверим. Okay, one more. Carried by 22 to 6. Приема се с 22 гласа за. 137 се оттегля, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Нека да проверим. That's going to fall. 20 and 30, 138 are withdrawn. 30 гласа против. Следващото се оттегля. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се 26 за. Приема се докладчика против. Въздържали се пада. 140 е, се оттегля. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 142 за против въздържали се приема се, 143 за против въздържали се. Нека да проверим. Да, фолз. Отхвърля се. 144 за против въздържали се приема се. Компромис 6 за против въздържали се приема се. 34-то. 34 за, против, въздържали се. Подхвърля се. И изменение 40 за, против, въздържали се. Подхвърля се. Нека да проверим 400. Past. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Е, отхвърля се, извинете, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, 156, така ли? Не, то бе оттеглено. 158 за, против. Нека да проверим. Приемат се 157 за, против, въздържали се. Приема се 48 и 49 за, против. Нека да проверим. Мисля, че се приема. Добре. 51 за. Против. Зажали се. I'll check Нека да проверим още веднъж. Мисля, че се приема. Pass. Приема се. Не видях сигнала. been passed or not? Okay, so 159 пада, 160 за, против, въздържали се, приема се, 52 за, против, въздържали се, при... отпада, компромис 9 за, против, въздържали се, приема се, 55 за, против, въздържали се, отхвърля се, 162 за, против. Нека да проверим, моля. Приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против. Не, то пада, извинете. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 отпада, 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 64 за. Не, да проверим по 165. Гласуваме 165. Passes. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Добре, искате да проверим. Past.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 Дали да не проверим 74-то? Извинявам се, отхвърля се. 75 за, против. Нека да проверим. Отхвърля се. С два гласа. Компромис 14 за,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 против, въздържали се, приема се 85 за, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се 86 за, против, въздържали се, приема се 87 за, против, въздържали се, приема се 184 за, против, въздържали се, приема се 185 за, против, въздържали се, приема се 186 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се 95 за, против, въздържали се, приема се 967 за, против, въздържали се, отхвърля се 97 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Отхвърля се. Извинявай, Олга. Съжалявам. 98 за. Против въздържали се. Нека да видим отново 98 за. Против въздържали се. 188 за. Против въздържали се. Приема се. 189 за. Против въздържали се. Приема се. 190 за. Против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 190 гласуваме. Приема се. 191 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Приема се.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 въздържали се. От... Приема се 193 за, против, въздържали се. Отхвърля се 194 за, против. Извинете, 194 пада. 108 за. Не, всъщност то също пада, защото гласувахме компромис 11, каза председателката. 109 гласуваме сега за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Нека да проверим компромис 17 електронно. Електронна проверка. Приема се. Благодаря ви. Компромис 18 за против въздържали се, приема се, 114 за, против, въздържали се, отхвърля се, 116 за, против, въздържали се, нека да проверим. Приема се. Благодаря ви. 196 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 32. Не. Компромис 19, извинете. По параграф 32 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение първо за, против, въздържали се. Приема се. 120 за, против, въздържали се. Пада.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 Bear with us a minute. On page 18. Okay, just to, on page 9. На страница 9 изменение 99-то, което падна, защото приехме 191-во. Изменение 191 ще бъде включено в изменение 99. Благодаря ви. Преминаваме към гласуване на така измененото становище по електронен път. Моля, гласувайте. Трима. Още три гласа. Два. Още двама души трябва да гласуват. Още един. Аз ли? <laughs> Thank you very much. Да, благодаря ви, че ми казахте. Чудех се кой не е гласувал. Приема се 22 гласа за, 4 против. Благодаря ви. We need to wait and see whether or not we're actually allowed to take it to plenary. Can I just hand over? Да, ще видим е, кога ще може да се включи вече в е, е, програмата на пленарната зала. Давам думата на докладчика. Благодаря много за тази сериозна подкрепа за доклада. Благодаря много и за плодотворните дискусии, които водихме. Смятам, че в крайна сметка ще успеем да излъчим едно много силно послание от името на комисията ИМКО няма да е толкова лесно и бързо включването в програмата съдневния дневния ред на пленарните сесии, но при всички положения ще видим как точно ще се развият нещата. Ще трябва естествено да помислим как точно ще се гласува по ключовите вотове за пленарна зала. Да, щях да се спре на някои други детайли, но няма сега в момента да го правим. Накрая само много, много сърдечни благодарности на всички, които участваха в работата, на нашите съветници, консултанти, сътрудници и естествено на докладчиците в Сянка. Благодаря. So, thank you very much to everybody. И така, благодаря. Благодаря на всички, които са участвали в изготвянето на а, това становище. А сега преминаваме към а, становището на а, Илдико Галпе от Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2015 година. Първи компромис против, въздържали се, приема се Осмо изменение, параграф 2. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Отпада. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, е, е, приема се 13 за, против, въздържали се, проверка. 13 за прият, проверка по 14. Отпада. 15 изменение за против. Е, не, 15 няма да се гласува. 16 за против, въздържали се отпада. 17 за против, въздържали се, е, е, приема се. 18 за против, въздържали се, отхвърля се. 19 за против, въздържали се. Приема се. 20 отпада. 21 за, против. Проверка. Okay. Да, добре, приема се. 22 за, против, въздържали се. Приема се. Не, съжалявам, е, отхвърля се. Да, трябва да гласуваме по 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 23. Е, тук има е, всъщност е, първа част. Е, изменението на Мария Грапини, тя отсъства. Предлага се да се заличат думите is also concerned многоточи that member state. Така че това е предложението по първата част. Дали сме съгласни с това изменение? Е, трябва да гласуваме само по първата част. Ако сте съгласни с това а, е, заличаване на тези е, думи, тогава сега ще гласуваме с заличаването по текста за, против. Налага се проверка. It's past. Приема се. 24-то. Изменение за против въздържали се приема се 25 две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се. Проверка по втора част. Okay. Добре, приема се. 27 за, против, въздържали се, отпада. Е, не се приема 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се 28 за, против, въздържали се. Приема се. Трети компромис. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се 34 за, против, въздържали се. Приема се 35 за, против, въздържали се. Проверка. Проверяваме електронно 35-то изменение. Отпада, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се. Приема се. 44 за, против. Моля да направим проверка. Отхвърля се.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 има основно местно изменение на Мария Грапини. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Аз сега ще ви помоля да гласувате по цялото е, становище. And that's carried by 30 Приема се 30 гласа за, 7 против и двама въздържали се. Благодаря ви. Ladies and gentlemen, we need to start the next bit of the agenda. И така, госпожи и господа, нека да започваме с следващата точка в дневния ред, тъй като ще трябва и да приключим точно на време. Имаме гости. А, така, <laughs> преминаваме към следващата точка от дневния ред но промених е, или сега ще си позволя с ваше разрешение да проверя, е, да променя е, наименованието. Не обичам негативизма. Е, следващата точка от дневния ред е посветена всъщност на ползите от е, сътрудничеството е, относно единния пазар. Естествено, е, вие можете в крайна сметка да променяте е, наименованието на дискусията, както желаете, но ние е, знаем колко важно бе изследването, което бе проведено по темата във връзка с различни интереси, във връзка с всички от тези ползи, които могат да се генерират от е, единния е, пазар, ако потенциала бъде изчерпан изцяло. Е, комисията многократно е правила опити да се проведат различни видове проучвания на пазара, да се проведат изследвания, да им се подготвят препоръки. Така че аз много-много благодаря сега и на Малкам Харбър и на Жак Белкман, които ще представят резултатите от изследването. В никакъв случай е, просто няма да допуснем да се омалуважават препоръките и резултатите от изследването. А, така че сега ще дам думата на, а, на нашите а, е, гости а, е, и на представителя на комисията, за да представи, надявам се, общите ни виждания, господин Дин. Да, благодаря, госпожо председател. Мисля, че до голяма степен мога да се съглася с съдържанието на изследването, направено от Жак и от, с участието на Малкъм. Е, има един проект за изготвяне, така да се каже, на отделните е, сегменти е, под формата на карта, картографиране, е, направена е тази карта от комисията 3,6 милиардите, които бихме могли допълнително да реализираме в рамките на единния пазар, ако продължим така ускорено да развиваме и цифровия единен пазар и останалите сегменти, за които става дума в изследването. Естествено, ние се стремим към добавена стойност на европейско равнище предшественика ми, е, е, който се пенсионира като директор на е, Генерална дирекция пазари, вече е, бе е, дал редица поръчки за провеждането на е, изследването, за което сега ще говорим. Професор Жак Пелкман е водещата фигура в рамките на целия екип. Господин Харбър, естествено също, той малко по-късно се присъедини към екипа. Всъщност Три са, така да се каже, е, презентациите, е, които са представени е, от професор Пелкман. Една стратегия, която представя всъщност резултатите от изследването като цяло и евентуално основните моменти в бъдещата стратегия и от колегата Количели имаме също Бихте ли споменали още веднъж 1,6 е, трилиона, като е, бихме могли да говорим дори за 2 трилиона, ако не се ограничаваме единствено върху единия цифров пазар но о, това наистина е забележителна цифра, да. Да, благодаря, господин Дюн, наистина ще запомним тази цифра. А сега да дадем думата на Малкам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на комисията ИМКО за това, че ми даде тази прекрасна възможност да участвам в дискусията за енергийния пазар и единния цифров пазар. Благодаря много наистина за поканата и възможността да участвам в тази дискусия. Тази комисия е, е направила толкова много е, и през е, последните 10 години, в които работих в нея и съм сигурен, че ще продължи да се занимава. Ние многократно сме говорили за това, че има слабости в рамките на единия пазар и че трябва да се преодолеят, защото предимствата, които той предлага, са много. И все още сме разочаровани за това, че потенциала не е изчерпан. И в финансово отношение, а, струва ми се, че трябва на всяка цена отново да поговорим по тези въпроси. Какви са основните моменти в цялата концепция за единния пазар? Как бихме могли да свържем тези основни моменти, които продължават да са в сила, макар и не изцяло реализирани, с единия цифров пазар. Защото основните е, елементи на единия пазар са в крайна сметка свързани с нотифицирането, с взаимното признаване, с регистрацията и естествено ние не можем да говорим за защита на потребителите в истинския смисъл на думата, ако не видим реализирани всички тези основни елементи, те са градивните елементи. Независимо от това, как точно ще постигнем цифровизацията, ние знаем, че всъщност това е пътя за постигане и на всички основни цели във връзка с единния пазар цифровизацията е един основен елемент на единия пазар от самото начало. Естествено, че е, има различия е, между държавите членки и всъщност е, чрез е, цифровите е, технологии, ние всъщност можем да преодолеем границите, можем да преодолеем разстоянията и да направим всички съпричастни към е, онзи пазар, който ги привлича най-много. И политиците трябва да се съобразяват с това желание на потребителите и предприятията. Е, в крайна сметка това, което казвам днес, е, е само така да се каже улвода към всичко това, което моят колега е, Жак Перлман сега ще ви представи, най-вече под формата на препоръки. Но нека да ви кажа какво аз мисля за политиката. Ние трябва да намерим пътя за собственост и развитие, за една нова оценка на всички тези активи, които съществуват, защото те са на лице, но трябва да заработят добре. Струва ми се, че съответните ресорни министерства в държавите членки са наясно с потребностите на единния пазар, но много често не се съобразяват с правилата, просто защото търсят краткосрочните решения. Многократно сме го обсъждали, да кажем, в сферата на услугите, нотификацията, уведомленията именно по отношение на а, а, услугите, държавите членки много често въвеждат едни ограничения, които всъщност спъват развитието на единния пазар и не му дават възможност да разгърне целия си потенциал. Ние сме създали този потенциал. Представете си единия пазар просто като така да се каже, като актив, актив, който се състои от, или по-скоро активи, които се състоят от различни части. И само когато са добре свързани, когато функционират всички части, действително може да се разгърне изцяло потенциала и да се извлекат максимални ползи. Ние всъщност чрез целият инструментариум, който би трябвало да предоставим на хората във връзка с единия пазар, ще им дадем възможност възможност те сами да извличат тази печалба и полза за себе си. Ето това е всъщност огромното предизвикателство, но и това е най-голямата перспектива. Законодателство има и то не е лошо, но би трябвало да се приема от лидерите и в економиката, и в политиката най-вече, така че да започне едно истинско м- коректно прилагане на правилата за единния пазар. В това отношение не може да се твърди, че сме постигнали голям напредък, независимо от това, че говорим за това от доста време насам. Но нуждаем се от повече информация за състоянието на единия пазар към момента и когато видим е, е, броя на е, производствата, които комисията започва срещу държавите членки за нарушаване на задължения във връзка с договорното право, ще видим, че става дума за много съществени пропуски и опити за заобикаляне на договорните задължения от страна на държавите членки трябва много стрикно да се следи и да се наказва в крайна сметка именно по линията на тези производства, които трябва да са ефективни. И естествено на равнище не само комисия, но и на равнище на е, е, съвет трябва да се направи е, всичко това, което е необходимо, за да може европейския семестър действително да заработи. Ако само се говори е, на равнище министри, а нищо не се върши, в крайна сметка няма да постигнем нищо. Естествено, че трябва, е, така да се каже, от тези, които са начало е, на европейската економика и на отговарят за пазара, да са добре информирани и да вземат решенията, но а, трябва е, и Европейската комисия, е, предвид на всичко това, което действително се предлага като потенциални средства, а в момента все още не са генерирани, да направи необходимото, за да информира министрите и те, е, вече връщайки се от заседанието на съвета, да могат да информират националните парламенти и да се предприеме необходимото на най-високо равнище, естествено, трябва да има подкрепа, трябва да има разбиране. За това, че е, всичко това, което е свързано с единния пазар, трябва да стане по-видимо. Естествено, видимо и на равнище министр, министри. Е, всички въпроси, свързани с е, единния пазар, е, много често се спъват е, в някакви бюрократични е, прегради и бариери, които се изграждат е, по линия на законодателството и практиката на държавите членки. Но ние твърдим, че трябва на всяка цена да съберем е, е, министрите, които отговарят за единния пазар в националните държави и да им обясним какво трябва да се направи, за да се спре и с прекалената бюрократизация, която пречи на развитието на единния пазар. Защото много от тези пречки са създадени на е, национално равнище не бива да продължава фрагмент инвентаризацията. Трябва, естествено, да сме наясно с отделните сегменти, но да ги свържем, за да може е, целият този потенциал, който е скрит в концепцията за единния пазар, да се разгърне изцяло. В момента слабостите са просто неоправдани, пречките, които се създават, нямат правно основание и е, Същевременно трябва да поясним е, много категорично, че ако ние не създадем единния пазар в истинския му вид, е, ние няма да можем да се справим и с цифровизацията, и с единния цифров пазар, и няма да можем да излезем и от е, незавидното економическо и финансово положение, в което сме от няколко години предизвикателството за всички нас е да направим единния пазар жив, да го направим видим и разпознаваем за всеки един от нас. Ние разполагаме все пак с средства за единия пазар и въпреки всичко не, не можем да постигнем максималното, прилагайки е, правилата частично. Важно е да се види европейската е, перспектива, значението в рамките на европейския проект. Политическата стратегия, естествено, на основата на концепцията, с правилно приложение ще доведе до желания успех. Благодаря, Малкам. Струва ми се, че това, което се случи вчера, днес вече е във вестниците. А, също е свързано с темата. А, става дума за а, една голяма фирма, за една голяма компания, която всъщност нарушава по един не само непозволен, по един е, ужасяващ начин правилата, свързани с стандартите на единния пазар. Те се отразяват и на е, самата компания, естествено, но на потребителите. И в крайна сметка цялата тази верига на доставките е, на практика се срива. Е, аз съм. Е, съгласна с теб, че единния пазар в крайна сметка е, се преценява според това как работят услугите, как работят е, е, доставките, енергетиката и така нататък. Но, в крайна сметка, трябва да има и стандарти по отношение на проверките, по отношение на контрола и в комисията МВ е, нееднократно е говорено по въпросите за е, това как трябва да се е, извършва контрола, особено когато става дума за големите играчи на пазара. Ето тук в случая става дума за автомобилостроенето за да не се нарушават по този драстичен и агресивен начин и с е, средствата на измамата е, стандартите, които сме определили за единния пазар. Е, струва ми се, че и комисията докъсно вечерта вчера обсъждаше тези въпроси и очевидно и ние в комисията имко ще проведем специална дискусия. Става дума за доверието на потребителите, за доверието на обществеността в устоите на единия пазар, в спазването на стандартите и нормите, които сме определили и не би трябвало по никакъв начин да отминем с мълчание тази ситуация, която в крайна сметка разбива доверието. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да добавя нещо. Защо САЩ открива измамата и защо САЩ налага санкциите? Защо ние не можем да наложим сериозни санкции, които наистина да възпират подобно поведение? Разбира се, това давам храна за размисъл на всички колеги. Аз бих искал да добавя няколко допълнителни неща, малко по-конкретни. Това е не само страстна реч, но и наистина изключително ангажираща. Документите, които разглеждаме, съдържат нещо много повече. И възниква въпросът по-кратки документи ли искаме или повече подробности. Като казвам подробност, имам предвид конкретни действия. Не да се задълбочаваме в детайла, винаги може да изпадаме в големи подробности. Не това имам предвид. Не в този смисъл имам предвид детайли. Имам предвид а, някои допълнения, които да се вписват в по-общата картинка. Не става въпрос само за добро изпълнение и а, спазване на правилата, но и поведението на държавите членки като цяло. В тези няколко страници, които искаме да добавим към вече съществуващия документ, е важно да добавим и поведението, отношението на държавите членки. Малка му се спря на това. А именно дали държавите членки сами контролират дали се държат като пазители на а, принципите и ценностите, дали някой не нарушава каузите, дали държавите членки не се опитват да оправдаят тези, които нареша, нарушават а, механизма. Има ли някакво, някаква обосновка, някакво оправдание с оглед на изкривяването на вътрешния пазар? Не държавите членки трябва, разбира се, да се обосновават. Нуждаем се от много по-силен наднационален механизъм, който да го прави. И обичайните извинения от типа на е, да, ма той климата сега е, ма той енергийната сигурност а, не са обоснование за а, нарушаване на правилата. Казах, че искам да бъдем по-конкретни вече започнахме да лансираме цифровия единен пазар. Правим го 4-5 години вече, това не е нещо ново. Изведнъж осъзнахме колко е сложно. Сложно е да съчетаем законодателството и свободите на вътрешния пазар с частното право, а именно правото на интелектуална собственост, авторското право, защитата на данни и така нататък. Нуждаем се от политически лидери. Не може да навлизаме в някакви подробности и да имаме лобисти, които да ги защитават. Не така ще сработи единия пазар. В противен случай единия пазар ще работи на изключително а, дребнаво техническо равнище. Ние се нуждаем от по-силен пазар Има безброй интереси, които в много случаи са противоречиви и които а, си изискват а, своя лидер. Може да кажем сега да, чудесно, ще го направим и след един час ще си тръгнем от тази зала. Но нека да изискаме на много високо равнище да се занимавам с въпросите за вътрешния пазар. Разбира се, че винаги че ще изпадаме в някакви подробности, но трябва да има някакви лидери, някакви водещи фигури в това отношение, които да защитават нашия интерес. Енергийният съюз също създава трудности. през 2005 година, може би много от вас вече са забравили, Европейския съвет в своя декларация говори за европейска енергийна политика. Разбира се, тогава беше периода преди Лисабонския договор и не беше възможно от правна гледна точка да се говори за енергиен съюз. Европейския съвет ще трябва да а, изтласка напред тази идея за енергиен съюз. Енергийният съюз е задължително условие. Той ще донесе до много ползи. Разбира се, ще има и много странични ефекти върху останалите политики и енергийната сигурност. Разбира се, можем да го направим, може и да не го направим. Но винаги сме твърдяли, че енергийният съюз може да е стабилен стълб. Друг сектор, железопътния товарен сектор, той също се подценява. Много е сложна обстановката, но това не означава, че не трябва да се занимаем с въпроса. Потенциалните печалби от железопътния сектор могат да бъдат огромни, ако се комбинират с единния пазар. Може да се стигне до 500 милиарда евро в дългосрочен план печалба. А, трябва да се занимаем с проблема. Толкова много неща можем да направим. По-добро законотворчество. По-доброто законотворчество не трябва, но много често бива възпирано от дерегулирането. Опитваме се да подкопаем някои от аспектите на социалната държава или на социалната закрила. Госпожа Женевиев Понс в Евроактив преди е, една седмица даде изявление. Тя сега работи в WWF, а беше генерален директор тук. Та тя каза, че по-доброто законотворчество е основен елемент на единния пазар. Единния пазар не означава само свободи. Той означава също и регулаторна рамка. Нека да изковем тази рамка по най-добрия начин, защото в противен случай няма да има никакви ползи. По-доброто законотворчество е абсолютно необходимо. Още нещо, което е табу в Брюксел – по-доброто законотворчество много често не се свързва с правеното от господин Тимерманс. Аз съм на противното мнение. След като видим колко е трудно, защо тогава да не си изберем 5 или 10 акта, които са символ на лошо законотворчество и да кажем, този законодателен акт е лош, трябва да се занимаем с него. Не, това е табу в Брюксел. Край. Преди години чухме и какво означава по-доброто законотворчество за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия казаха, че това законотворчество е доста скъпо и им налага голяма тежест. Та винаги трябва да мислим и за ползата от дадено начинание. Ако извадим това лошо законотворчество от табуто, в което е изпаднал в момента, определено ще може да увеличим ползите. За мен ще бъде изключително голямо удоволствие да пречупя това табу, което цари дори тук в Европейския парламент. Всички се правим, че не виждаме това лошо законотворчество. Альтернативният дизайн. Нещо, което също е залегнало в много от документите. Опитваме се да перфекционираме остарелия вътрешен пазар. вътрешния пазар се промени. Имаме нови бизнес модели. Пазарите се променят и то е изключително бързо. Ето защо в много от случаите може би ще трябва да подходим различно. Економиката, едината економика придобива все по-голяма важност. Държавите членки позволяват повече или по-малко законодателство, за да подпомогнат новия вид економика или за да я възпрат. Важно е единния пазар да намери правилния баланс и да види в кои държави членки не се прави нищо, за да се подпомогне економиката и в кои държави членки се подпомагат новите бизнес модели и се удовлетворяват потребителите. И така трябва да се намери правилния баланс. Нека да не пренебрегваме това, което трябва да бъде регулирано. Разбира се, този нов дизайн е изключително важен – не трябва само да се вглеждаме назад, трябва да внесем и съответното подобрение. Свободното движение на капитала така и не бе постигнато. От Мастрих насам не можахме да го постигнем. Сега трябва обаче да погледнем на тази свобода под по-различен ъгъл – всичко зависи от пълната ни зависимост от банковия капитал, от средствата на банковите институции. И много добре знаем докъде се стигна. Не можем да говорим за единност на пазара. И се питам, защо не говорим по този въпрос? защо някои държави не желаят да се присъединят. Европейския съюз е символ на новаторство, например. Много е по-важно да имаме единен дизайн, отколкото да прилагаме различните модели на комисията от последните 10 години. По този начин се диверсифицират пазарите – Нека да направим още една стъпка напред, да подобрим вече съществуващия дизайн, да усъвършенстваме това, което вече имаме и да помолим Испания и Италия да спрат да се противопоставят. Държавите членки, волно или неволно, много често пречат на вътрешния пазар. Ако имаме ново законодателство, което се отразява на единния пазар, тогава защо да не накараме държавите членки да направят оценка на въздействието за техния пазар? По този начин ще се даде поле за допълнителни консултации, за среща с бизнеса и по този начин законодателите и ам, националните депутати ще могат да дадат своя принос, ще се срещнат с бизнеса. Много държавите членки не правят системни оценки на въздействието в своите държави и по този начин не може да се изпита единния пазар. 22 държави членки в Европейския съюз по идеологически причини или прикривайки се под някакъв претекст, не изготвят такава оценка на въздействието. Само пет държави го правят. Държавите членки, особено тези, които имат силни регулаторни органи, предпочитат да се насочат към централизацията в секторите, в които са им от полза, но не и да се насочат към единния пазар. И много често се насочват към енергийния сектор. Но нека да ги накараме да насочат вниманието си и към железопътния сектор. Нека да има централизиране в тази област. Нека железопътният сектор да не се определя от националните регулаторни органи. Нека той да бъде част от единния пазар доста дълъг списък изброих, но всъщност не смятам, че е чак толкова сложен и дълъг. Дори може би съм пропуснал нещо. Позволете ми да ви обърна внимание и на следното. Ако продължаваме да бъдем толкова амбициозни по отношение на вътрешния пазар, а ние ще продължаваме да бъдем, то тогава нашите а, виждания трябва да бъдат обосновани и възприяти. А в това отношение има проблеми. През последните 10-15 години стана все по-трудно. Давам мимоходом за пример директивата за услугите – между 2004 и 2006 година много се говореше за директивата за услугите, а сега някой да е чувал нещо за нея. Е, ние от време на време още я споменаваме. А там са залегнали елементи, които все още не се възприемат и а, които съвсем не се, на тях не се гледа с добро око от а, НПО и от малките и средни предприятия. Има 4 или 5 сектора. Строителството, например, туризма, ресторантьорството и още няколко сектора, в които Ниско квалифицираните работници бяха ощетени и то драматично. Не можем да пренебрегнем този факт. Да, вярно е, че в някои държави членки се прилагат правилата на Европейския съюз към тези сектори, но много от държавите не го правят. Можем ли да обвиняваме сега тези хора, че нашите а, шофьори на тежкотоварни автомобили в Европа биват заменяни с по-ефтини шофьори от източна Европа. Не можем. Същото се отнася и за сектора на строителството. А, същото се отнася и за преработването на месото. Има хиляди примери за начина по който се заобикалят правилата и се стига до тези налудничави ситуации, на които сме свидетели. Не това е вътрешния пазар. Ето защо е много важно да погледнем какво е законосъобразно и какво не и да видим в основите, там на място, къде се злоупотребява. Трябва да бъдем сериозни. Можем да направим нещо в това отношение. Смятам, че ако ще градим този красив вътрешен пазар, в който вярваме, ще трябва той да почива на солидни економически основи и на солидни политически такива. В крайна сметка, доста болезнен процес ще бъде, но мисля, че можем да преминем през него. Благодаря ви. We'll take a round of speakers. I, I'm left here thinking Нека да чуем и останалите оратори. И сега, слушайки ви, си казвам, това можех да го кажа и аз. Много пъти съм искала да го кажа, но не съм. И винаги сме изтъквали причините за това, защо малкия бизнес няма толкова възможности. Миналата седмица излезе проучване в Обединеното кралство за МСП и над 6000 МСП отговориха на въпросника. Много от тях не виждат причина да останат в Европейския съюз. 47% заявиха, че не виждат смисъл, което означава, че ние не обясняваме на обществеността какво точно правим. Отиваме в комисията и казваме, вижте, видяхме, че този законодателен акт не е добър, трябва да направим нещо. Нека да се възползваме от възможността. И това въжи не само за парламента, но и за държавите членки и за Европейската комисия. Сега да чуем Евелин. Никола. That's how people have signaled. Okay. And then Ivan. И това бяха останалите оратори в списък. Yeah, uh, Благодаря. Благодаря за това толкова интересно експозе. Разбира се, аз е, се радвам да видя моя предишен докладчик сянка при директивата за услугите, Маркъл Халвер. Е, ние много спорихме тогава помежду си, но мисля, че накрая успяхме да постигнем добър консенсус и това наистина е нещо добро, което направихме. Мисля, че Марио Монти в една от многото дискусии, които проведохме, посочи, че вътрешния пазар не е секси, но трябва да го направим секси. И въпросът е как можем да направим това. Тогава господин Велтманс постави този въпрос дали ние искаме да се загубим в детайлите или по-скоро не е по-добре да очертаем маршрут, който да следва основните линии. С други думи, аз бих искала да изразя това така, да включим визия във вътрешния пазар, визия, която сочи напред. Разбира се, този подход да не се губим в детайлите, а да покажем в каква посока желаем да вървим, е според мен правилният път и Всъщност това беше направено и през последния мандат, Малкъм, когато вие бяхте председател на тази комисия, а именно да се погрижим да приложим холистичен подход – като вътрешният пазар се разглежда не само като пазар на конкуренция, не само като економически пазар, но и като пазар за гражданите. И това, според мен, е подходът, който трябва да следваме, да изхождаме от хората, от техните нужди, за да можем да покажем какви са ползите за тях от Европейския съюз и от вътрешния пазар. Това според мен е правилният подход и доколкото правилно разбирам, това е подхода, който следвате във вашия доклад. Аз го прочетох набързо, но не мога да кажа, че съм го проучила основно. Е, вие имате предвид също, че по някои теми трябва да работим по някои теми, т.е. пак да не се губим в детайлите, а да конкретизираме за какво става дума, след като сме представили общата линия. Мисля, че тук има две-три точки, които ще трябва да погледнем малко по-близо. Как можем да помогнем на малките и средни предприятия да намерят мястото си на вътрешния пазар. Разбира се, тук ще трябва действително да се погрижим да спечелим доверието на гражданите и на потребителите в частност в предлаганите услуги. Разбира се, тук става дума за много силна връзка с цифровия пазар – И имко е комисията, която трябва да тласне напред е, по изпълнението на подобни мерки. Също така информацията за постигнатите успехи трябва да се разпространява по-широко. Аз установявам в Германия, но и в Европа като цяло, когато говоря за директивата за услугите и Single Points, отбелязвам, че много от е, ръководителите на предприятия не знаят, че съществуват такива помощни инструменти. Това е жалко, защото това са най-инновативните моменти в директивата за услугите и хората изобщо не знаят за тях и не могат да ги използват. Когато говоря за Single Point of Contact, тези контактни точки, е, чувам, е, че те не се ползват. Защо? Защото не са известни. Според мен е много важно да се погрижим за популяризиране на тези инструменти. Хората хората да могат да ги ползват, за да не се попада в капана на създаване на проблеми, в рамките на предлагането на услуги в Европейския съюз. Това са неща, с които трябва да се справим. Второ, и с това приключвам, имам още много точки, които бих могла да изложа, но не искам да злоупотребявам с времето. Та втората точка е споделената економика, която вие засегнахте и която сте включили във вашите заключения посочвайки, че ние трябва да се справим с последиците от тази споделена економика и трябва да проучим необходимостта дали да действаме като законодател и изобщо как да се подходи към тези въпроси. Искам да се спра на една точка, защото вие сте записали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 И това е нещо, което ме занимава силно, защото чувам от Европейската комисия, че те вече не говорят за sharing economy, а за collaborative economy. Аз смятам, че това е много проблематично, защото collaborative economy е само малка част от sharing economy, споделената економика. Collaborative economy има в науката, в университетите и това е нещо добро би го подкрепила изцяло и ако искаме да действаме в тази насока, това е добре. Обаче имаме е, много по-голямата част от е, споделената економика, където не става дума за сътрудничество, collaboration между е, хората, а за предоставяне на услуги, да речем хотелиерството, е, такси, превозите и така нататък. Там не става дума за взаимодействие между участниците, collaboration, а по-скоро за точно обратното. Как могат да се предлагат тези услуги? Така че тук мисля, че трябва да бъдем много внимателни и моля да разгледате по-подробно тази тема, защото не трябва да допускаме поради смесване на понятия да се прикриват действителните проблеми и накрая да не се предоставят необходимите правилни отговори. С това приключвам моето изказване. Благодаря. Okay, just before I call the next speaker, I've just been informed that the Envy Току-що ми казаха, че Комисията по околна среда също ще обсъди начина по който да откликне на нарушаването на стандартите в автомобилостроенето. По точка разни днес бихме, бих искала да помислим за начина по който нашата комисия може да изрази своето становище за случилото се. Значи, като приключим тази дискусия, ще помоля координаторите също да помислят по темата, за да може и с тях да обсъдим темата преди да се разделим тази сутрин. Ако ще изготвяме съвместна резолюция, ще трябва да помислим по темата днес. Извинявам се, че прекъснах дискусията. Дандалт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, всички, които са в залата. За мен е удоволствие да видя Малкъм тук. Аз съм сигурен, че той се чувства много по-добре в новия си избирателен регион. А, наистина радвам се да те видя тук днес. Някои от нещата, които каза Малкъм, подчертават силните страни на доклада, който гласувахме за по-доброто законотворчество. Да, трябва да имаме доказателства за нарушение на процедурата, за да може да се увеличат ползите от функционирането на вътрешния пазар. Подкрепям казаното от него, защото по този начин Малкъм кара комисията да играе водеща роля в това отношение. В рамките на нетарифните бариери във вътрешния пазар ЕКР също ще работи по а, въпроса. В някои от документите се казва, че много от държавите членки смятат, че са свободни да правят каквото пожелаят в рамките на вътрешния пазар. И моят въпрос е, как можем да покажем на държавите членки, че могат да извлекат полза от вътрешния пазар, като същевременно с това ограничаваме тяхната свобода. Как да им кажем, че с техните действия те де-факто водят до създаването на пречки във вътрешния пазар? Как да покажем на държавите членки, че в дългосрочен план за тях има полза от вътрешния пазар? И казаното от вторият оратор днес бе изключително важно, защото по този начин засегнахме свободното движение на квалифицирани и неквалифицирани работници в вътрешния пазар. Много от хората в Обединеното кралство е, желаят да се откажат от ползата от вътрешния пазар. И аз питам, как да убедим тези хора, че има някаква полза от вътрешния пазар? Като казваме, че е, има един трилион полза от вътрешния пазар, тях какво ги вълнува при положение, че заплатата им ще намалее или ще си загубят работата? За мен Основното е следното. Трябва да не забравяме потребителите и да убедим потребителите, че те също имат полза от единния пазар. Защото по-настоящем потребителите виждат, че на вътрешния пазар има конкуренция, но реално не могат да се възползват от нея. Случилото се през последните седмици го доказва – например, блокирането на интернет сайтовете в зависимост от географското местонахождение на потребителя. Това е един добър пример. Или пък залаганията. Залаганията онлайн в някои държави членки са законосъобразни, а в други не. И в една държава може да бъдете принуден да платите висока глоба, докато в друга съвсем свободно може да залагате. Същото се отнася и до търговията с някои стоки и услуги. Та въпросът е как да съчетаем всички тези неща заедно. Много от работниците и най-вече ниско квалифицираните гледат на единния пазар като на заплаха за тяхната прехрана. Идеята на глобализацията като цяло е да се даде по-голям избор на потребителите на по-ниска цена. Така че наистина чакам с нетърпение да чуя вашия коментар в това отношение. Анна Мария. Анна Мария. Да, благодаря. Е, малкам, добре дошъл отново. Е, напълно споделям е, вашите виждания за свободното движение в Европейския съюз и а също и вашето разочарование за това, че изгубихме много време през изминалите години. Мога да се подпиша под е, всичко това, което бе казано във връзка с е, и държавните, и други компетентни органи. Да, разочарованието се разпространява и то расте през последните години. Е, аз бях докладчик по директивата за услугите по време на предишния легислатурен период. Успяхме в крайна сметка да се справим и с така някои е, контраргументи на съвета и на, по време на консултациите с комисията и, е, и тук в парламента и в крайна сметка е, някакси, именно съвета смекчи нещата, нали, когато говорим за а, нейминг, шейминг, т.е. поименно да се а, разобличават тези, които не спазват правилата, а, като че ли не постигнахме нищо, защото добре, ние, може би не сами, но някой друг посочва нези, които не спазват правилата и ги нарушават, но позорът е за цяла Европа. И виждаме реакцията в държавите членки, точно обратното на това, което всъщност очакваме, на това, което трябва да се случи колкото повече е, затваряте е, е, границите, колкото повече се изолирате, колкото повече се мъчите да се опазите от, да кажем, някакво негативно влияние отвън, всъщност толкова повече трябва да обръщате внимание на малките и средните предприятия, защото им пречите. На, всъщност идеята на единия пазар е друга отваряне на границите, създаване на заетост, движение за работната ръка, за услугите, продуктите. Така че ние се нуждаем е, от е, единен пазар и затова трябва е, да обърнем внимание на е, третата версия за акта за единния пазар. Работим с ресорния комисар много сериозно по въпроса за е, производствата, за не спазване на договорни задължения от държавите членки, комисията трябва много сериозно и стриктно да е, води именно тези производства и да наказва нарушителите, е, защото там ще дойде и добавената стойност. Необходимо ни е, естествено, редовно, сериозно е, да да подходим към всички тези въпроси и да работим ежедневно, заедно с комисията и с съвет, ако той пожелае. Имаме един план за инвестициите още от юли и сега вече <coughs> работим за единния цифров пазар. Споделям а, и вашите виждания за това, че ние някакси е, поизостанахме и по отношение на иновациите. Трябва да приведем нещата в съответствие. Е, дали ще говорим за споделена, за колаборативна економика, това няма значение, но е, трябва да се промени ролята е, на а, държавата, ако щете, дори и на Европейската комисия и на европейските институции. Ние сме по-скоро посредниците, ние не сме а, тези, които а, решават нещата. Много политици обаче смятат, че именно те като политици трябва да вземат решението, а не да оставят свободно пространство за развитие на предприятията и на пазара. Става дума за идеология, в крайна сметка. Ето на, отново в тази сграда, тук в Европейския парламент, се предлагат нови дискусии, нови актове във връзка с доброто регламентиране, с доброто законотворчество. Защо? Създайте единния пазар и той сам ще започне да се регулира, ако спазваме правилата профсъюзите са в крайна сметка най-големия проблем за безработицата в Европа. Профсъюзите, синдикатите, които би трябвало всъщност да пазят и да създават работните места, пречат в момента именно на е, интегрирането на милиони хора, които са готови да дойдат в Европейския съюз и да работят. Пречи им се да работят. Е, е в такъв случай, ако ние не развием единния пазар, ако не работим и в сферата на услугите и на продуктите, няма да можем да предложим работа на хората, които в момента идват при нас е, с желанието да работят, да се развиват и да допринасят. Поне това е моето впечатление в Швеция, моята страна е, Говори се за повече интеграция в рамките на еврозоната, за по-активно участие на финансовите министри на еврозоната, а не се говори толкова за единния пазар. Това установихме и чувайки словото на председателя на комисията за състоянието на Евросъюза. Държавите членки в по-голямото си е, бълшинство е, всъщност се развиват по-добре е, междувременно включително и, и Германия, но същевременно така, като че ли някакси сме, сме се фиксирали върху еврозоната. Дайте да спасим еврозоната, да спасим Гърция, а не, не говорим за спасяване на единния пазар. Да, а, Никола, и след това ще се върнем естествено отново и на останалите желаящи да се изкажат. Благодаря, съвсем накратко. За мен разискването беше много интересно, много политическо и имам чувството, че тази сутрин ние говорим за една обща стратегия, а не по тази толкова специфична тема. Според мен обаче това е добре. Доволен съм от хода на дискусията и не знам дали председателката няма право да подходи положително към това заглавие, а не отрицателно. Става дума всъщност за концепция е, на изпълнение. Става дума и за това, че трябва да има отново възход на вътрешния пазар. В политическо отношение също трябва да бъдат изпратени послания към потребителите. Аз идвам от страна, в която се провеждат много европейски проучвания, обаче не винаги резултатите от тях са много добри. Аз не идвам и от най-европейската партия в лоното на италианските партии. Обаче, въпреки това, трябва да кажа, че хората вложиха надежди в нашата институция и тези надежди непрекъснато намаляват. Сега сме стигнали до момент, в който става дума за вземане на важни решения. Смятам, че при представеното проучване става дума за един изключително важен документ, който много подробно навлиза в конкретните мерки. Става дума за огромни цифри. Тук имаме чувството, че За всичко това се крие дух на голямо въодушевление. Обаче ние трябва да откриваме тези шансове всеки ден. И то съвсем конкретно, за да можем не само да имаме проучване изпъстрено с много цифри за ресурсите, които бихме могли да спечелим. Не точно обратното, сега става дума за изпълнението. Необходими са конкретни мерки, конкретни стъпки и мисля, че като комисия ние трябва да тръгнем от тук. Както казах, трябва да бъде съживен вътрешния пазар, това е важен елемент също така и съобщенията на комисията върват в тази посока. Смятам, че това проучване в бъдеще ще може да предостави някои важни детайли, какви конкретни стъпки може да направи Европейския парламент. Смятам, че Европейският парламент винаги е изпълнявал задачите си, има и политически задачи, съвместно с правителствата и в самите държави членки, защото в крайна сметка става дума за това, че трудно може да се приеме, че само чрез парламента може да се постигне нещо. Аз обаче съм убеден, че ние извършваме добра аналитична работа, за да можем да преследваме добре нашите цели. А за това в нашия мандат ние трябва да постигнем резултат и да изпълним нашата работа със смисъл. Аз съм убеден в това, че процесът е много труден. Надявам се, че следващия път ще говорим не само за 1 трилион евро, а ще говорим и за по-малки цифри, като посочим съвсем конкретно как парламентът може конкретно да изпълни своите цели. Също и държавите членки трябва да направят нещо, за да се използват възможностите на вътрешния пазар, защото ако не се прави нищо, това означава крачка назад, а това никога не е добро. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Нашите гости се спряха и на енергийния съюз. Струва ми се, че реалността е малко по-различна. Северен поток 2, това е един проект, за който отскоро се говори, е всъщност нещо, което е напълно противоположно на концепцията за енергийния съюз от една страна нуждата за диверсификация на енергийните ресурси, необходимостта от свързване на доставките и на доставчиците. И от друга страна, този проект всъщност засилва, така да се каже, мястото на енергийните доставки и на подземните изкопаеми като източник на електроенергия. И най-вече това, което ние обикновено казваме, че трябва да се прилага и да се използва, това са санкциите. Знаете, че имаме подписано споразумение за асоциация с Украина. Така че е, ще попитам сега е, каква политика трябва да се провежда в е, сферата на енергетика. Като че ли ми се стори, че говорите за нещо като централно регулиране, централизация. Но аз си мисля, че всъщност една такава е, централизация като че ли ще доведе най-вече до това да се избягват определени е, е, сделки и договори в, е, по отношение на енергийната политика и едва ли ще засили енергийния е, съюз. Е, госпожа Стайлър. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря много е, на е, представителя на комисията, господин. Е, Дюн на Малкъм Харбър на Жак Пелкман. Естествено, че има е, немалко основни елементи в рамките на нашата концепция за единия пазар, които не работят, които показват слабости. изключително важно е, естествено, е, политическия елит, бих казала, или лидерите е, в е, политиката е, във всичките държави членки на Европейския съюз да бъдат обедени в необходимостта да се направи нещо по отношение на единния пазар. Единен пазар, това е толкова полезно нещо толкова важно за всички държави членки и ние действително трябва много по-ясно и по-образно да покажем ползите от единия пазар за държавите членки. Трябва да покажем как той би могъл да заработи действително, за да се извлекат максималните ползи от него. Преглеждайки вашият доклад, мисля, че той действително е, е посветен именно на тези много-много важни е, елементи, които показват как може да се разгърне този е, актив, този потенциал, който е безценен, както каза Малкълм. В доклада има отбелязани няколко въпроса на страница 6, да кажем. Става дума за фундаменталните, за основните елементи на единния пазар. Да, е, и е, анализа на разочарованието и отдръпването от идеята е, на страница 23 е, е много интересен. Е, има такива елементи и в Ирландия, и в много други държави членки. Действително има сигнали за едно такова разочарование. Е, говори се отново за трансграничната търговия, за по-доброто законотворчество, за енергийния съюз как точно бихме могли да балансираме нещата и да ги свържем по-добре, да ги съчетаем, така че да заработи истински единия пазар. Идеите тук в този доклад са прекрасни. Аз мятам, че този доклад трябва да бъде разпространен, той трябва да бъде достъпен за колкото е възможно повече читатели не само за е, депутатите и служителите на Европейския парламент. Аз лично знае какво става е, в моята собствена е, е, държава и знае колко дълго вече сме в Европейския съюз и как непрекъснато сме разкъсвани от различни идеи за и против. Така че именно идеята за единния пазар, която вълнува и гражданите на моята страна, би трябвало да бъде представена много по-ясно и по-убедително. Това е голямо предизвикателство, защото трябва да се подобри нещо във функционирането на единния пазар, за да се извлекат тези скрити в концепцията и в самия пазар ползи. ние всички трябва да а, направим необходимото. Трябва да открием тази нова страница. И а, не бихме могли да продължаваме това състояние, в което а, да се задоволяваме с едно незадоволително функциониране. Да, а, стандартите, инструментите, средствата, а, контрола върху спазването на норми и стандарти, всичко това е чудесно, Европейската комисия го прави, но всъщност ето че сега трябва наистина да заложим най-вече на цифровизацията, но тя ще заработи истински, когато имаме един единен пазар във всичките му сектори и сегменти. Благодаря много за доклада и аз съм убедена още веднъж ще го кажа, че той е много полезен и трябва да бъде прочетен от много-много хора. А, да, а, хубаво е естествено, че ставаме все по-ентусиазирани и страстни. А, да, в а, Люксембург а, вече говорихме по тези въпроси за единния пазар, говорихме и за цифровия пазар, говорихме и на пред, заседание на председателите на е, парламентарните комисии. Всичко това е, естествено многократно се обсъжда. Ще се опитам да обобщя нещата. Аз съм убедена, че ние би трябвало да излучим едно положително послание за ползите от единния пазар. Ако не успеем да го направим, просто ще загубим всичко, както се казва. Ще бъдем губещи. 83% от участниците в анкетите в Европа обикновено не виждат ползата и положителния резултат на единния пазар. Комисията трябва да е наясно с това, което е постигнато и това, което не е постигнато също. 80% от е, нашите продукти, е, тези, които се разпространяват, тези, които могат да се купят на пазара, всъщност не отговарят на общите стандарти. Отидете в близкия магазин на гъла и ще установите веднага това. Е, по отношение на директивата за плащанията, нещата не работят. Не работят добре организациите всъщност виждат, че нещата не вървят. Същото се отнася и за директивата, за обществените поръчки. Все повече хора се обръщат към мен и на заседания, а и по друг начин и казват, добре, какво става? Нещо не върви с тази трансгранична търговия, която трябваше да бъде ускорена, облегчена и така нататък. Не, ние трябва е, да започнем тази нова дискусия сега за единния пазар с е, първо един списък, с един преглед на всичко това, което е постигнато до тук, което е направено и което съществува, но не е стигнало до гражданите, до потребителите, до предприятията. Не е станало известно, не е популяризирано както трябва. Да, е, и след това да продължим естествено и с всичко това, което трябва да направим. Всъщност, по време на изборите в Великобритания ставаше дума най-вече за това, за това, че много-много неща са направени. И преди да започнем с промяна на законодателството, създаване на нови правни актове, трябва да видим какво е направено до тук. Има направени неща. Да, добре, някои държави, като че ли трябва да усетят повече тоягата, други моркова. Добре, обръщам се към Никола, като му казвам това. Естествено, че ще прокараме, макар и не точно в този вид, и това послание. Директивата за услугите. Много неща бяха направени. Съществуват много правни актове е, в, по отношение на услугите. Във връзка с е, дискриминацията е, по отношение на цените, да, имаме много ясен текст в директивата за услугите, който забранява е, дискриминацията по, относно дискримина, е, цените. И комисията отново е, работи по един правилник е, за прилагане на добрите практики и за е, елиминиране на е, неправилните, на незаконните. Е, работим заедно, ние е, обсъждаме заедно нещата, е, как точно трябва да изглеждат и правилниците, и насоките е, за работа, и е, стандартите. И аз съм Обедена, че ние ще продължим и през следващите месеци е, много активно да обсъждаме всичко това, което е свързано с производството за неизпълнение на договорни задължения от е, държавите членки за не спазване на стандартите. Естествено, това са отношения бизнес, потребители. Е, предлага много предизвикателства. Имам винаги известно напрежение, но ние не винаги разбираме нещата, но бихме искали да знаем. Е, в последните 20 години бяха създадени немалко правни актове в това отношение, които облегчават трансграничната търговия, да, добре, да кажем, кафе машините в Германия ми харесват много и естествено на мен ми се ще да си я купя от Германия, защо трябва да ходя до Германия за да, да си я купя и така нататък. Всичко това в крайна сметка може да стане по линия на единия пазар и на единия цифров пазар и на трансграничната търговия. Ето, има много, много, много съвсем така конкретни аспекти, които засягат ежедневието на гражданите, на потребителите и ние трябва просто да ги поясним. Аз съм силна, че и Европейският съвет ще трябва да помисли за финансирането Естествено, че и господин Юнкер ще трябва да се позанимае не само в рамките на своите речи за състоянието на Съюза, с възможността да се поработи и да се навлезе в детайли в единния пазар. Комисията го прави, но трябва да се продължи. Естествено, защото единия пазар е важен не само за Обединеното кралство и за гражданите, е, които трябва да направят своя избор. Ние трябва да помислим за това, че всички граждани очакват от нас е, действия, които да покажат, че има действително реален положителен ефект и комисията, Европейската комисия, както и нашата комисия, ще трябва да има предвид именно и тази част от просветителската работа, която трябва да извършим. Sorry, because you, de- you delivered such a one. Вие Говорите възхитително, наистина, и аз а, а, не исках да ви прекъсвам в никакъв случай. Госпожа Тун от Естествено, че става дума за политическа дискусия, която ни дава възможност да обхванем цялата картина. Но Дискусията ще трябва да продължи тук в Европейския парламент между отделните политически групи и естествено между представителите на различните държави членки, защото е, става дума наистина и за ролята на профсъюзите, синдикатите. Това е интересна дискусия. Ние няма да мислим единствено за достиженията на общностното право. По-тясно сътрудничество е необходимо, за да се създаде просто един силен политически съюз в Европа. Без това едва ли ще постигнем и единен, истински единен пазар защото все още съществуват и случаи на дискриминация по отношение и на стоките, и на е, услугите, и на продуктите, и е, съществуват различни парични единици, и затова е, именно се спомена и еврозоната, на която толкова се набляга, но Очевидно сме далеч от създаването на истински политически съюз. Когато говорим за, за цифровизацията, ние желаем да се ускори процеса, защото по този начин ще се преодолеят една голяма част от пречките пред гражданите. А те са заинтересовани от това да има колкото е възможно по-активна трансгранична търговия, по-активна размяна на услуги през граница. Не става дума единствено за роуминга. Ето това а, са въпросите, по които действително трябва да тласнем напред нещата и в Европейската комисия, и в парламента, защото те се отнасят пряко до единния пазар. Аз мятам, че единният пазар е а, именно темата която може да бъде двигател на нашата политика – Съжалявам, че нямаме достатъчно време за да чуем повече от нашите гости, от господин Харбър и от господин Пелкман. Защо обаче повече от 80% от анкетираните 83% уточнява председателката, да. Но 83% от анкетираните е, не виждат никаква конкретна полза от единния пазар. Е това наистина е ужасяващо. И, и очевидно една от огромните слабости на нашите институции е, е е, невъзможността да е, представим всичко това, което съществува на практика и което е създадено на европейско равнище на гражданите, така че да те да го разберат. Като че ли е, Цялата комуникационна система тук в парламента може би е малко по добра от тази в комисията и в съвета, но както и да е, трябва да работим много по този въпрос, да популяризираме всичко онова, което е на лице вече и може да се използва за и ще бъде ефективно и за бизнеса, и за потребителите. И като че ли и в държавите членки малко се прави във връзка с популяризирането на ползите от единния пазар. Представете си, че в момента ние нямахме дори и този не перфектно функциониращ единен пазар. Е как ще, щеше да изглежда Европа? Как щеше да изглежда нашият е, е, живот, ежедневието ни? Е, нима щяхме да можем да свършим толкова много неща, а, още докато си пием кафето сутринта. Добре, може би можем да предложим и нещо такова, една такава анкета на гражданите. Как би изглеждал вашият живот всеки ден, всяка сутрин, без единния пазар? Малкъл? Жак. I'll try to be um, yeah, precise. First, um, Madame Evelyn Gephardt has благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Гербхарт говори за много неща, на които аз бих искал да се спра. Наистина, днес, а не утре, трябва да внимаваме, защото може да се стигне до различни реакции. Много държави членки все още не знаят как да реагират. За някои това е нормално, за други не. Така че определено трябва да има регулиране, но не и до дупка. Необходимо е да се намери баланс на европейско равнище. Няма значение дали законодателството в Португалия е малко по-различно от това в Дания. Необходимо е да предотвратим фрагментиране на а, пазара. А, регулирането на пазара в по-широк контекст много често може да бъде проблем. И за това трябва да се намери необходимия баланс. Един таксиметров шофьор, който плаща хиляди евро за да получи лиценз, защото е искал да практикува по старата система, не трябва да бъде ощетен. Трябва да се намери баланс. Трябва всеки да получи шанс в рамките на споделената економика. На въпроса на господин Долтан. Чудесно би било да видя този доклад за нетарифните бариери. Това е една от любимите ми теми. Наистина хоби ми е може да ви се струва странно, но ми е любопитно да видя какво пише в него. Вие говорихте за мобилността на работната ръка. Нека да кажа какъв е истинския проблем на вътрешния пазар, за да няма недоразумение. Каква беше предишната система на мобилност на работната а, ръка в Европейския съюз? работниците можеха да се движат в Европейския съюз и подлежаха на контрола на приемната държава. Какво означава това? Това означава, че работника трябваше да получава минималната работна заплата, която е валидна за приемащата държава. Ако от държава Б отивате в държава А, получавате възнаграждение по е, силата на закона на държава А. конкуренцията не е чак такъв проблем а, в Западна Европа. Проблемът възникна с влизането на някои нови държави. През 1996 година, когато приехме директивата, обликът на Европейския съюз беше различен. Директивата, която приехме след тази, е съвсем различна – влязоха три държави, които не познават понятието минимално възнаграждение. Ако обаче се бяхме придържали стрикно към първоначалната система, щеше да възникне конкуренция между работниците и е, по скалата щяхме да се предвижим нагоре за минималното възнаграждение. Европа нищо не направи в това отношение. И за това се стигна до проблем с нискоквалифицираните работници. Не много проблеми, но все пак възникнаха такива. Ако е, Тираджи от Румъния отиде в Белгия, и се въведе минимално възнаграждение за румънските тираджи, това няма да е толкова проблем за Белгия, колкото ще е проблем за Румъния и нейното минимално възнаграждение. Оттам възникват големите проблеми. Ще се стигне до загуба на работни места. А нали за това е вътрешния пазар – Вътрешния пазар не трябва да бъде начин за намаляване на доходите и евентуално да доведе до загуба на работното ви място. В Германия за шофьор на тир се плаща около 25 евро, а в Румъния 3 евро на час. Разликата е огромна. Затова не може да се изненадвате, че хората не се радват на вътрешния пазар. Да, имаме директива за привеждане в изпълнение на директивата за мобилността на работниците, но възникнаха проблеми и в областта на строителството. Строите къща в Франция и виждате, че има някой консорциум, който ви предлага услугите си, но работи с работници от източна Европа в Европа сте длъжни да заплатите за една услуга построяване на къщата. И по този начин се загубва минималното възнаграждение на съответните работници. Наистина не е законосъобразно да се действа по този начин. Ако попитате всички депутати в тази зала, дали ще са доволни, ако утре получават половината на това, което получават сега, да видим дали ще са доволни. Нека да бъдем конкретни. Не става въпрос за толкова много хора, но някои хора се чувстват застрашени, въпреки че все още не са усетили удара. Затова е необходимо да не позволяваме подкопаване на системата, при положение, че ние виждаме какви са наредностите. Не ме разбирате погрежно. Ако видим проучванията за мобилността на работната ръка, ще видите, че тази мобилност понякога може да доведе дори до намаляване на възнаграждението. Но то няма да е значително. Да не засягаме проблема за нелегалните работници, за тези, които работят на черно. Това също е проблем за държавите членки. Нека да дефинираме проблема. За нас това е проблем, но за работниците това е прехрана. По този начин застрашаваме и социалната държава в Европейския съюз. Трябва да намерим причината, причината на място. Смятам, че мобилността на работната ръка при спазване на някакви минимални условия ще се запази. Не смятам, че това ще доведе до проблем, напротив, ще се отрази добре на економиката. Та в този ред на мисли Ако привлечем правилните хора, ще може да се насочим и към правилните проблеми. Нека да махнем от тук идеята за тези 83%, които споменахте. Това е съвсем друг проблем. Хората не могат да осъзнаят до какво се е стигнал през последните 50 години при изграждането на вътрешния пазар. Те живеят днес и не ги интересува какво е станало преди 50 години. На господин Стефанек. Вашия въпрос беше много конкретен. Ще помислим за доста типични неща, като например начин на взаимосвързване, националните регулатори регулират националния пазар и много по-трудно биха могли да се насочат към европейския. Енергийната сигурност не беше обект на нашия документ. Тук говорим за вътрешния пазар. Да, прав сте. Някои аспекти, свързани с енергийния пазар а, и свързани с енергийната сигурност, имат пряка връзка с вътрешния пазар. Това е така. И накрая, един последен коментар. Аз обичам да анализирам нещата. Е, проблемът е политически. Ако погледнете списъка с десете най- тромави, тежки законодателни актове, ще видите, че на първо място е РИЧ. Не искам да повтарям казаното вече, вече от нашия председател, но наистина трябва да се предприемат действия. Аз, ако някой иска да предприеме нещо, ще го подкрепя. Още през 2005 година, на най-голямото изслушване, което е провеждал Европейския парламент за РИЧ, аз се изказах във връзка с оценката на въздействието. И, за съжаление, трябва да ви кажа, че аз направих една унищожителна критика от началото до края на целия документ. Начина по който е изготвен Рич не е погрешен, с оглед на целите. Но, като цяло, регламента е лош. Малките и средни предприятия са прави. Но тази тема е табу в Брюксел. И ако имаме табу за лошото законотворчество, лошо законотворчество, което може да се подобри, то тогава е трудно да се промени и вътрешния пазар, защото Рич е стожер на вътрешния пазар. И много скъпо ни струва този стожер с оглед на целите, които искаме да постигнем. О, вие сега сте против него, ще кажете, не, не съм. Аз просто съм експерт и зная как действа економиката. Става въпрос за емпирични данни от последните 20-30 години. Не може да не променим а, целите си при положение, че желаем да постигнем някаква нова цел. Имаме проблем и трябва да го погледнем в лицето. Изготвил съм доклад и за друга комисия в парламента, комисията по индустриална политика. Трябваше да изготвя доклад за РИЧ и за малките средни предприятия. И ще видите, има много емпирични данни, много интервюта, че РИЧ струва много скъпо на малките и средни предприятия, а повечето компании в Европа са малки и средни предприятия. Много новаторство се използва в малките и средни предприятия, но през 2018 година, която ще е ключова, тя ще се превърне в удар за малките и средни предприятия. може да извлечем чудесни печалби. Ето погледнете, те са описани тук. Много красиво са написани, нали така? Но всяка полза е свързана и с болк. Нека да анализираме нещата. Така ще си улесним работата. Чухме преди малко казаното за ролята на политическата семейство, политическите семейства и така нататък. Но можем да преразгледаме РИЧ, чуйте ме, ако чисто и просто анализираме добре всичко, което е разписано вътре. Може много да намалим разходите, без да променяме целта залегнала в РИЧ. Същото се отнася и за ТТИП и частта, в която е, обсъждаме химикалите. Можем ли да направим нещо за лошото законотворчество? Това питам аз и отговарям. Да, можем. Но това означава, че много от нас ще трябва да запретнат ръкави и да са готови да направят нещо, което не са правили до сега. Рич е, е идеологичен регламент. Същото се отнася и за Рефит. Благодаря. To... Uh, you, your... Благодаря ви. Определено говорихте за хора, които познават тази област. Нека да се опитам да отговоря и аз. Тук къде стигнахме до, с окончателния доклад? Да, документите бяха изготвени от хора, които работят в академичните среди. Изключително добър анализ беше направен за ползите от вътрешния пазар. И по този начин увеличаваме предимствата на единния пазар. Смятам, че последствията от внесените промени също са интересни. В Гърция, например, предишното правителство отвори пазара за много услуги. То работи по прилагането на директивата за услугите и изпълнението на нейните изисквания. И може да видите каква динамика има сред малките и средни предприятия като резултат от прилагането на директивата. Съвсем наскоро в Люксембург обсъждахме темата – и резултатите се потвърдиха. На господин Данти бих искал да кажа, но и не само на него. Да, има някои конкретни препоръки във връзка с прилагането, с промяната на някои сега приложими правила. И ние сме напълно съгласни с вас, че всеки, който работи за ползата на работния пазар, служи и за негова реклама. За първи път държавите членки инвестираха солидни суми в информационни системи, само и само, за да накарат хората да дойдат да се възползват от вътрешния пазар. Това се случва за първи път в историята. Държавите членки инвестираха много средства във външна реклама, но не и във вътрешна. Същото се отнася и за машиностроенето. Не може да влагате толкова много средства и накрая да не рекламирате това, което сте произвели. Същото се отнася и до ползите от вътрешния пазар. Много от нещата, които казваме тук, са пряко насочени към малките и средни предприятия. Все пак основната част от растежа ще дойде именно от МСП. Така ще се създадат и нови работни места. Малкият бизнес е изкощен и може да достигне до високи равнища на пазара и да бъде конкурентоспособен. И от тук възниква проблема за дискриминацията и разликата в цените – и това е залегнало в директивата за услугите. Именно това посочваме тук. Всъщност всичко това попада в обхвата на сега действащото законодателство в областта на конкуренцията. Едва ли ще трябва да чакаме до година, за да видим анализа на комисията във връзка с дискриминацията в областта на ценообразуването. Нека да видим сегашните правила в областта на конкуренцията. Те ни дават възможност да имаме силен конкурентен пазар. Трябва да прилагаме законодателството за вътрешния пазар, без значение дали той е цифровизиран или не. Всичко това е засегнато в нашия доклад. Трябва да насърчим това присвояване на вътрешния пазар от страна на държавите членки. Необходимо е да мотивираме и да стимулираме всички, които желаят да се възползват от единния пазар. Трябва да убедим хората, че е част от тяхната отговорност да променим сегашното виждане. Ако подобрим света, той ще бъде по-добър и за тях. Това залегна и в директивата за услугите но повечето от държавите членки и в повечето от тях се оказва, че малките и средни предприятия не разполагат с правилната информация. Те имат възможност за продажба на стоки и услуги, но не се възползват от тях. Смятам, че с нашия доклад се подкрепят вашите усилия да действаме в тази посока. В крайна сметка, всички сме на едно мнение. Имаме различно виждане, но се стремим към една и съща цел. И бяхте прави, когато казахте, добре, какво ще стане с промените на пазара и как ще се отразят те на индустрията. Вие упоменахте стоманодобивната промишленост. Вие май не ме слушате. Да, упоменахте стоманодобивната промишленост. Ако нямаме единен пазар, който да се справи с спада в стоманодобивната промишленост в световен план, щяхме да сме загубени. Нуждаем се от динамична економика, която да се възползва от економиите от мащаба. Това е пътя напред. Така се създават по-ефективно и по-бързо нови работни места. Никой друг инструмент не може да ни го позволи. Явно е, че имаме проблем. Той трябва да бъде решен. Това не може да се случи чрез намесата на правителствата на държавите членки. Затова се нуждаем от една солидна институция, която да може да го реши. По тази причина искахме тази сутрин да ви представим актуалната обстановка в това отношение. Ако ще правим някакви законодателни подобрения, би било добре да имаме представа за ситуацията. Не може да се прави каквото и да е, ако то не е обсъдено на национално равнище, в националните парламенти. Националните парламенти също трябва да бъдат приобщени. Всички вие знаете, че това означава техническа работа. А тази техническа работа трябва да придобие и политически облик. И това е идеята и на моето послание. Можем да ви дадем конкретни препоръки. Това не е поредната стратегия за единния пазар. Вече не мога и да преброя докладите, които аз самия съм изготвил или съм, по които съм бил докладчик в Сянка и в които сме говорили за стратегията за вътрешен пазар. Поредната и поредната. Когато мислим за следващата стратегия на Европейската комисия, трябва да се постараем документа да бъде малко по, по-добър, малко по-мотивиран. И смятам, че нашата комисия ще може да се справи с това предизвикателство. Актовете за вътрешния пазар изискваха голямо политическо усилие. Всички координатори в тази комисия трябваше да се обединят, за да може те да бъдат прокарани. И това е просто пример за постиженията, които може да има нашата комисия. Сега обаче трябва да отидем отвъд законодателството за вътрешния пазар и да помислим и за политическите предизвикателства. Имаме програма, която да ни помогне да стигнем до този резултат, но е много по-трудно да се стигне до главите на хората, на малките и средни предприятия и на държавите членки. Част от новата стратегия на господин Тимерманс е да създаде нова група, която да се изкаже във връзка с качеството на законодателството. Европейската комисия изготвя собствен механизъм за консултация и ние трябва да се уверим, че този механизъм ще бъде насочен към правилата във вътрешния пазар. РИЧ е типичен пример за законодателен акт във вътрешния пазар. Той е изключително скъп и много трудно може да бъде приложен – по тази причина. Следователно възниква проблема с високата цена на законодателния акт и слабия резултат, което от своя страна говори за лошо законотворчество. Много от държавите членки не участват в разработването на законодателството. Ако държавите членки прекарват повече време в преговори с собствените си енергийни регулатори и агенции, работещи в областта на химикалите, вместо да обсъждат въпроса с господин Данти, би било много по-добре. Ето защо се нуждаем от прилагане на законодателство. На законодателството. Когато държавите членки са решили да правят някакво предложение, са приели някакъв акт, те приемат и някакви задължения – дали това означава, че сегашното законодателство не работи и не е добро, или означава, че държавите членки не го прилагат? Трябва да помислим. Трябва да споделим нашите идеи с всички останали. Същото се отнася и до директивата за услугите. Знаете, че се предвиждаше в директивата за услугите да има партньорска проверка. И в рамките на тази партньорска проверка трябваше всяка държава членка да обясни защо е решила да запази бариерите. Нека отново да възобновим този дебат, защото това е инструмент, който ще ни позволи да вървим напред. Нашия консолидиран документ идва в допълнение към е, изключително добрите документи в тази област, които вече са изготвени. По този начин ще се опитаме да обобщим дискусията и да излезем с заключения. Благодаря ви за днешната дискусия, защото така разбрахме какви са вашите безпокойства. И се надявам, че много от вас ще са доволни, защото са дали тласък на нашата работа. Благодаря на всички, които работиха извън светлината на прожекторите. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж много сърдечно. Ние споделяме вашето вълнение, споделяме вашата страст. И смятам, че заключението е в крайна сметка, че първо трябва да обясним много добре и ясно на хората какво сме постигнали до сега и какво следва от тук нататък. 83% от е, участниците в този единен пазар в крайна сметка не знаят какви са ползите от него и ние трябва при всички положения да обърнем особено внимание на това да е, убедим хората, че е, единият пазар съществува и че той предлага много шансове. Е, са е, толкова много хора в моята държава всъщност този единен пазар не съществува. А ние трябва да им покажем, че той съществува, трябва да им покажем, че той е жив и е, колкото е възможно по-бързо, с елемент на спешност да започнем да действаме е, на основата на всичко това, което е направено до тук. И така, благодаря благодаря, господа. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия.